We'll continue with today's agenda. Добро утро! Продължаваме по дневния ред за днес. Предстоят 20 минути заседание на комисията, на което ще обсъдим Европейската стратегия за данните, след което ще помоля всички колеги, които не са координатори, да напуснат залата, за да продължим с заседанието на координаторите. Точка 16 ще бъде обсъдена сега. Давам думата на докладчика господин Фос. Благодаря, господин председател. Нека още веднъж изтикна, изтъкна значимостта на цифровизирането на данните. Става дума за значимостта на тази стратегия. Стратегията за цифровизирането на данните е от огромно значение. Ако няма данни, няма да има изкуствен интелект. Ако няма изкуствен интелект, няма да има квантови изчислителни машини, в Европа няма да е възможно почти нищо. Затова идеите на комисията в рамките на стратегията за данните са изключително важни. Предлагам да работим на основата на принципи, но преди това да направим обстоен анализ. Обстоен анализ на действащата нормативна уредба – освен това, не бива да има и при покриване с действащи вече законодателни актове, като основния регламент за защита на данните или акта за неприкосновеността на личния живот и електронните комуникации. Целта ни е обменът на данни да се извършва на доброволен принцип и да се насърчава, например, чрез субсидии или данъчни облегчения. Няма значение инструментът на стимулиране, трябва да има обаче промяна в нагласата, за да можем и да останем конкурентоспособни. Защитата на данните ограничава възможностите за обмен на лични данни. Повече от ясно е това. Затова трябва да има повече възможност при смесените масиви от данни, т.е. тези, при които са налични както лични, така и нелични данни. Трябва да има ясни правила за подобни смесени масиви, трябва също така без проблем да функционира и обменът на данни. За целта трябва да има анонимизация. Следва да има също така и разпоредби за правата на интелектуалната собственост. Всъщност вече действащата разпоредба трябва само до някъде да бъде променена и пригодена, но това е важно, за да можем да навлезем във века на цифровите технологии. А що се отнася до чуждестранни юрисдикции, като например американският закон Клауд, тук трябва да се работи за премахване на правната несигурност. Всички тези предложения се съдържат в текста ми. Сега просто ги изложих съвсем накратко. Съвсем накратко са изложени и в доклада ми, тъй като за жалост има ограничения за обема на такива текстове. Председателят благодаря господин Фос. Господин Велкен има думата сега. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, Аксел. Нека първо благодаря на Аксел за това, че приключи работа по текста в рамките на толкова кратък срок. Знаем, че сроковете, по които работим, са кратки. Комисията по енергетика и промишленост иска колкото се може по-скоро да приеме доклада си. Затова и благодаря на нашия колега, че даде израз на позицията ни в това становище. На лице е стратегията на Европейската комисия за данните. Тя се основава на редица инициативи с цел създаване на устойчива и надежна економика, основаваща се на данните. За целта обаче трябва да бъдат премахнати бариерите. От една страна трябва да се закрепят гаранции, от друга страна трябва да има възможност за свободен обмен на данни. Докладът на комисията ИТРЕ е добра отправна точка за позицията на парламента за Европейската стратегия за данните по отношение на инфраструктурата, например, или научно-изследователската и развойната дейност, или пък образованието. В проекто доклада са залегнали много важни за нас теми, като правата на интелектуална собственост, защитата на търговските данни, юрисдикцията и процесуални въпроси. Но има някои изключително важни теми, както в доклада на ИТРЕ, така и в нашето становище, а именно правото на данни и обменът на данни. Данните са нещо като нефтът на нашето съвремие. Те са основният ресурс за създаването на добавена стойност. По-настоящем Въпросът е дали ще направим качествен скок, дали ще успеем да изградим една циклична економика, извинете, кръгова економика, основаваща се на данни. Това зависи от нормативната уредба, която ще приемем за обмена на данни. Най-вече за обмена на данни между търговски субекти. Много благодаря на докладчика за работата ни до тук по това становище. Надявам се, че ще продължим да работим ползотворно и в бъдеще. Благодаря, госпожа Мелхиор. Thank you very much. And thank you very... Благодаря. Благодаря на Аксел Фос за отличната му работа, както и за бързия темп, с който работи. Това досие действително е важно, тъй като европейският континент е най-напреднал по отношение на индустриализацията. Европа е един от най-цифровизираните континенти. Затова и можем да сме наистина напредна позиция по отношение на използването на данни за целите на индустриализацията но за целта са необходими откритост и стандарти за споделянето на данни. Трябва да има достъп до данни, за да насърчаваме иновациите и предприемачеството в Европа. Например, на базата на изкуствения интелект. За използването на изкуствен интелект са необходими големи масиви от данни. Съгласна съм с докладчика за това, че не трябва да има припокривания с основния регламент за защита на данните промишлените данни и неличните данни нямат нищо общо с личните данни. Личните данни трябва да бъдат защитавани. Те са една от основните ни ценности. А данните в бизнеса, индустриалните данни, трябва да могат да бъдат споделяни между стопански субекти, както и с обществото като цяло. Ще внесем някои изменения, като например за необходимостта от оценка на въздействие, както и от насърчаването на инвестиции в продукти за споделяне на данни. Ако няма инвестиции, то няма да можем и да задвижим процеса по споделяне на данни. Комисията също така трябва да следи и за неефикасно функциониране на пазара и да предприема необходимите действия, ако има такова. Трябва да се премахнат също така административните пречки пред споделянето на данни, за да се възползваме от потенциала на промишлените данни. Следва също така да има и прозрачност по отношение на работата ни с данни данните. Прозрачност, както спрямо обществото, така и спрямо стопанските субекти. Благодаря, господин Любретон. Благодаря на господин Фос, че се зае с изготвянето на това становище. Темата несъмнено е важна както що се отнася до защитата на личните права, така и за развитието на фирмите. Така че аз съм изцяло на разположение за взаимодействие с господин Фос за постигане на оптимален резултат. Вярвам, че нашия докладчик до сега свърши много добра работа и ще продължим така и за в бъдеще. Благодаря предварително. Благодаря господин Лепредон, господин Лорин. Пирински. Thank you so much. Thank... Благодаря ви. Благодаря ви, господин докладчик. Наистина голямо постижение изготвянето на това становище, при това толкова задълбочено в рамките на кратък срок. Искаме да внесем някои изменения, за да усъвършенстваме текста. Според нас европейската политика трябва да е от полза за правата на заинтересованите страни и от полза за цялото общество. Т.е. тя трябва да обслужва не само търговски интереси, трябва да дава възможност за достъпност на данните и то не само за търговски предприятия. Трябва да има достъп до данни за целите на научно-изследователската дейност, например, и то в дългосрочен план. Тоест данните трябва да се съхраняват за по-дълъг период за целите на научно-изследователската дейност. Важно е за нас също така да има повече или по-малко стандартизирани системи за обмен на данни. В Германия има много добри примери за това. Например, в областта на социалното предприемачество. На последно място, но не и по значение, трябва да се включи и елементът, свързан с системното значение на данните. Благодаря ви с удоволствие. Ще работим с вас по тази тема. Благодаря на господин Лагодински. Господин Морел, имате думата. Euh, Благодаря, господин председател. Радвам се, че трябва да кажа, че използването на данните трябва да става по начин балансиран, за зачитайки човешките права и интелектуалната собственост. И, както каза и господин Лагодински, с минимално отражение върху околната среда. Дискусията тече в този контекст. Е, е, е, контекст текста несъмнено е казаното и представено от госпожа Вестагер съобщение на комисията, така че да има със създаването на платформата Marketplace за достъп на, до данните на клиентите. В момента тече именно тази дискусия. Аз смятам, че Една амбициозна законодателна рамка може при ясни правила ще стимулира е, развойната дейност ще бъде полезна малките и средни предприятия, без разбира се прекалено много бюрокрация. По въпросите е, за данните, аз бих проявил предпазливост е, по отношение на това, което наричаме авторегулация на фирмите. Нуждаем се от ясна законодателна рамка. Казаното от докладчика за защита на интелектуалната собственост е разумно, но мисля, че трябва трябва да отидем малко по-далече. И накрая за биометричните данни за здравеопазването трябва да бъдем много внимателни, отчитайки риска. И все пак аз малко се притеснявам, защото не съм убеден, че всички доставчици на фирми трябва да имат достъп до подобни данни. Това може да се отрази до, на формирането на цените, например, защото цифровото здравопазване не не трябва да води към дехуманизация на здравеопазването. Това е много важно в контекста на нашия дебат. Както и въпросите свързани с разпознаване, да речем, на лица и така нататък. Това е важно. Господин Волман от Европейската комисия присъства. Имате думата. Yes, uh, thank благодаря ви. Първо искам да благодаря на докладчика за много интересното му проекто становище. В него се изтъква значимостта на достъпа до данни и в становището като цяло се подкрепя и общият курс, очертан в Европейската стратегия за данните. Не бива да забравяме, че Европейският съюз има потенциала да се превърне в основно действащо лице в рамките на втората иновационна вълна, която ще се основава на данни. Но това няма да ни се отдаде автоматично. Ще трябва да поработим немалко, за да може данните да се споделят в цяла Европа и за да може този процес да е в съзвучие с европейските ценности. За целта трябва изцяло да съблюдаваме правилата за неприкосновеността на личния живот и за защитата на данните. Във връзка с това в доклада се упоменава използването на новите технологии за целта на споделяне на данни, но при пълно съобразяване с неприкосновеността на личния живот. Опоменава се и въпросът за правата на интелектуалната собственост, както и за договорните клаузи. Що се отнася до правата на интелектуалната собственост, тук няма нужда от кой знае какви промени в законодателството но трябва да се обърне внимание на директивата за търговските тайни, например. В момента работим по редица законодателни предложения, като например предложението за управлението на данните. Приключваме работа по това предложение. Работим също така и по акта за изпълнение за наборите от високостойностни данни. Това предложение е от значение най-вече за МСП. Работим и по още един акт, в който следва да се уреди въпросът за това кой има право на достъп до какви данни. Ще бъдем готови по този акт идната година. Политическите действия в тази област трябва да вървят ръка за ръка с финансиране, т.е. законодателната ни работа трябва да бъде съпътствана от програми за финансиране, като програмата Цифрова Европа, например. С удоволствие ще работим с вас по различните елементи от Европейската стратегия за данните. Ще разчитаме и на вашата подкрепа. Благодаря. Господин Фос, бихте ли искали да обобщите в края на този дебат? Благодаря, господин председател. Благодаря и за обратната връзка от докладчиците в Сянка. Искам най-вече да благодаря на колегите за това, че в рамките на толкова краткия срок всички се включиха в процеса на работа. Чудесно е, че в Комисията по правни въпроси работим като екип. За съжаление няма да имам достатъчно време, за да взема отношение по всички повдигнати въпроси, но ще имаме тази възможност, след като бъдат внесени измененията. Днешните дебати вече показват, че ни предстоят интересни разисквания. Председателят, благодаря ви, господин Вос. Благодаря наистина и с изключително бързия темп, с който приключихте работа по становището. Удивително наистина. Крайният срок за внасяне на изменения е 19 ноември, 17 часа. Сега ще помоля всички членове на комисията, които не са координатори, да напуснат залата. Заседанието на комисията ще продължи в 13.45. Сега предстои заседанието на координаторите. Ще ви дам 5 минути, за да напуснете залата, така че след това да са свързани и дистанционно само сътрудници и координатори.